Уважаеми дами и господа, на 24 юли се случи нещо ужасно в Сантьяго де Компостела. При тази катастрофа 98 човека починаха. Това беше катастрофа с влак. В Италия също се случи катастрофа с автобус в кампания 39 човека загинаха. Всичко това ни шокира. От името на Европейския парламент аз отново искам да изразя съболезнованията на близките и приятелите на починалите. Уважаеми дами и господа, имаме още само 8 месеца до европейските избори. Това е време, когато може да накараме да убедим хората да участват в тези избори. Но това са и месеци, в които трябва да приключим някои проекти и надявам се с успех да ги приключим. Много неща успяхме да направим през последните години. Работим интензивно. Взимаме, успяхме да вземем важни решения. Изминалите лета бяха много изпълнени с много събития. В момента обаче никой не говори за кризия, всички говорят за стабилизация. Един е- стабилизационен елемент е присъединяването на Латвия към еврото. Въпреки това в Европа има огромна младежка безработица. Затова смятам, че в рамките на приключването на преговорите за многогодишната финансова рамка ще се постараем да осигурим средства за борбата с младежката безработица. Ще се опитаме искаме да изтеглим инвестициите в началото на отчетния период. Както разбирам, това за момента не е сигурно, надявам се обаче да постигнем положителен резултат. Същото се отнася и за банковия съюз. Уважаеми дами и господа, все още банковият съюз не е факт. Ние правим всичко възможно, за да доведем тази инициатива до успех. Естествено, това е важен елемент за стабилизацията в Европа. Надявам се, че всички проблеми, които споменах и свързаните с тях проблеми, ще могат да бъдат решени в следващите седмици. Финансовата рамка е централен проект за нас. Това искам да подчертая. Преди лятната вакансия се споразумяхме за горния прак на следващия финансов период. Това не беше лесно. И мнозинството от нас трябваше да направи компромиси. Но трябва да ви кажа, че текат преговори в комисиите по отношение на правното основание. И това, което чувам от председателите на комисиите, будят у мен голяма загриженост. Ще може да гласуваме междинната финансова рамка едва когато всички обещания са изпълнени. Сега за момент аз обаче не виждам това да е факт. Затова ви моля, апелирам към вас да работим така, щото да постигнем съответните компромиси в съответните комисии. Сега минавам към дневния ред на нашето заседание. Радвам се, че всички колеги които отсъстваха дълго време. Повечето от тях са тук, здрави са. Особено се радвам, че заместник-председател Алваро е сред нас. Ich drücke an dieser Искам да изразя надеждата, че уважаемият ми колега Стамкос, който се оправя в момента, също в близко бъдеще ще е сред нас. И ще мога да го поздравя. Аз сега поздравявам неговите приятели и семейство изразявам надежда, че той наистина ще се оправи. Протоколите от 4 юли 2013 година са налични. Има ли възражения срещу тях?